Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Дами и господа, много моля заемете местата си. Ще започнем да гласуваме след минута. Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. И така започваме с е, гласуването. Първият доклад е, е докладът Мария Габриел. Електронно гласуване.